Госпожи и господа, предлагам да започваме. Моля за вашето внимание. Имаме много напрегнат дневен ред, за това мисля, че е време да започнем. Предлагам да започнем с приемането на дневния ред. Имате ли възражения? Дневният ред се приема. Има някои промени в поредността на точките от дневния ред, защото получихме в последната минута съобщение, че посланника на Съединените щати е, в Европейския съюз не може да присъства на сутрешното заседание и за това точка 9 тя ще премине в следобедното заседание преди точка 13. А точки 14 и 15 ще бъдат разгледани тази сутрин след точка 10. Ето това е актуализирания дневен ред. Следващата точка е одобрение на протоколите заседанията на 19 април, 27, 28 април и 5 май тази година. Смятаме ги за прияти, ако не се предлагат промени в предложените протоколи. Сега съобщения на председателя. Цялата получена кореспонденция е разпространена. Вие сте запознати с нея. Ако имате специален интерес към определена тема, моля отправете вашите запитвания към секретарията. Втори брой на нашия бюлетин вече е отпечатан и беше разпространен от секретарията. Искам да им благодаря за отлично свършената работа. Искам да ви информирам, че това заседание ще се излъчва публично, с изключение, разбира се, на онези части от заседанието днес и утре, които са предвидени да се проведат при закрити врата. И накрая искам да ви информирам, че господин Владимир Кадоплер, който е асистент тук от дясната ми страна, си тръгва от парламента. Пожелаваме му на добър час в неговата кариера. От името на комисията искам да му благодаря за отлично свършената работа и за всеотдайността към нашите дела. Искам да ви припомня, както вероятно по дългогодишните членове на комисията помнят, колко смело и безупречно той се държа по време на мисията в Мумбай, когато е, беше извършен терористичния атентат. Благодаря ти, Владимир, и всичко хубаво. Точка четвърта. Електронно гласуване. на докладите за присъединяване на държавите членки е към Конвенцията за международните изложби, подписана в Париж на 22 ноември 1928 година. Докладчикът ни е а, Жорж Сабин Куташ от групата на а, социалисти и демократите. Ще гласуваме а, електронно, защото така или иначе по процедура а, не се предвиждат изменения. И така, моля, гласувайте за. Против. Извинявам се. Моля, гласувайте. прекратете гласуването. Видимо се приема. 24 ма гласували, 22 ма за, 2 ма въздържали се. Честито на докладчика, господин Куташ. Преминаваме към точка 5. гласуваме проекто становище режим за внос в Европейския съюз на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството. Е, Докладчика по становището е Яник Жадо. Бяха внесени 22 изменения по проектостановището. За това ще започнем тяхното гласуване. Има и една поредица от компромисни изменения, които бяха внесени междувременно. Ако те бъдат прияти, повечето от първоначалните предложения за изменения – ще отпаднат. И така, компромисно изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че изменения 1, 2, 3, 4 и 5 са или оттеглени, или отпадат. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 към точка 2а за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 5 за. Против. Коригирам се. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18. А то пада. Изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21 да проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване на проекто становището с измененията. Гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. Приема се 23 гласа за, въздържал се. Поздравявам Яник Жадо. Точка 6. Това е моят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 Моля, гласувайте. 17. Номер 17. Изменение номер 17. Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, приема се. Изменение 14. За. 14, да. За. Против. Повтарям изменение 14.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 Приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 15 за, 15 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване. Електронно трябва да се гласува. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 гласа за и 2 въздържали се. Благодаря Нека да преминем към точка 7, която също трябва да подлежи на гласуване. Тук става дума за проектостановище във връзка с Европейската служба за външна дейност. Ян Зарадил е докладчик по становището. Внесени са 9 изменения, така че ще започнем с гласуване на предложените изменения. Има компромисни изменения. А сега компромисно изменение номер едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега, що се отнася до изменение едно, тук трябва да гласуваме отделно за точка Е латинско, тъй като останалите са отпаднали. Така че е само отделно гласуване във връзка с точка Е. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега изменение номер 4, отново отделно гласуване за първата част. Кой е за? И така, господин председателят се поправя. Изменение номер 7, казва той. Отново отделно гласуване, разделено гласуване. Втората част Единствено втората част трябва да се гласува. Изменение 7, втората част. Ръководителя на делегацията и така нататък. Кой е за, кой е против? въздържали се, отхвърля се. Сега, изменение номер 2. А, господин Казак. Извинявайте, обаче според мен трябва да гласуваме и втората част на изменение 5. Така ми се струва поне. А, да, прав сте. Прав сте, господин Казак. Връщаме се към втората част на изменение 5 защото само първата част отпада. И така, втората част на изменение 5 кой е за, против, въздържали се, приема се. Това беше втората част на изменение 5. Прие се. Сега нека да преминем към изменение 2. Изменение 2. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение трето. Става дума за точка от преамбюла. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега окончателното гласуване, електронното гласуване започва. Започваме гласуване. Край на гласуването. Сега ще видим резултата. Приема се с 23 гласа за, един глас против, два въздържали се. Поздравления за господин Ян Зарадил.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 сега нека да започнем с точка 8. Извинявайте, мога ли да получа вашето внимание? Не сме прекъснали нашето заседание. Много ви моля. Умолявам всички депутати да пазят тишина. И така, точка 8 в нашия дневен ред. Корпоративна социална отговорност при международните търговски споразумения. Това е първа размяна на мнения. Нашия докладчик е Арлем Дезир от социалистите и демократите. И както чухме по време на изслушването във връзка с това становище, позицията на Европейския съюз в връзка с корпоративната социална отговорност е доста комплексна. Търговските споразумения, подписани през последните години между Европейския съюз и страните от АКТБ, отразява подхода на Европейския съюз и стремежа към хармонизиране на правилата и към сближаване на економиката економиките и търговията, както и на различните политики в тези области. Тук имаме и стремеж към подсигуряване на правата на човека, върховенството на закона, както и справедливото управление. Съобщението на комисията във връзка с корпоративната социална отговорност беше публикувано през 2006 година. Това беше последното съобщение. То подчертава значимостта на корпоративната социална отговорност и колко важно е за Европейския съюз да бъде лидер в тази област. То също така предостави и целите на комисията да продължава като подчертава диалога между заинтересованите страни Имаше разработена програма за 2010 година и за тази година комисията отново подчертава важността на корпоративната социална отговорност, като се включват различни аспекти и информации във връзка с околната среда, например, както и други въпроси. Тук имаме както стопанската дейност на предприятията, така и различни екологични въпроси. На трето място там се подчертава подчертава важността на различните инструменти, международни инструменти, като например инструментите на ООН, както и ръководството за международни предприятия на ОИСР. Имаме и различни стандарти, които се използват във връзка с корпоративната социална отговорност. Сега давам думата на нашия докладчик Харлем Дезир. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. След изслушването, което се проведе през февруари в нашата комисия и след проверката на проекто доклада и резолюцията за 22 юни, благодаря специално за това, че сега мога да представя основработния документ, който ще ви бъде раздаден и в писмен вид. В момента той е само на френски язик. Извинете, Харлем. Виждам, че няма достатъчно дисциплина тук в залата. Ние сме тук, за да изслушаме колегата. Моля за повече тишина. Благодаря. Всъщност става дума за документ, който засяга гражданите на Европа, а и в света. Дали търговията е приемлива, когато търговията за политиката за осигуряване на заетост и е, жизнения стандарт печелят от това. Ако търговията води до загуба на работни места или снижаване на жизнения стандарт или нарушаване на екологичните норми, това води в крайна сметка до неприятен резултат. Комисая по търговията още в първата декларация се спря точно на тази тема. Той посочи, че търговията не е самоцел, а средство, най-вече в рамките на Европейския съюз, с което трябва да бъдат постигнати определени цели. Първо, економически цели, но и социални цели, а и цели за развитие. Общата търговска политика на Европейския съюз е най-старият инструмент в нашата външна политика, също и за Европейската комисия и по тази причина тази политика трябва да бъде адаптирана към новите условия на глобализацията. Комбинирането на търговската политика с други цели вече започна. В частност се имат предвид общите цели на ООН, също така целите на хилядолетието за укрепване на устойчивото развитие, а от 2006 година принципно вече има връзка между целта за а, насърчаване на честни условия на труд и е, също така е, политиката за развитие. Първо, е, това се дължи на АП плюс, това е общата система за преференции плюс, но също и на други досиета, имам предвид закрилата на интелектуална собственост, и други цели, от е, социален характер, които също са свързани с глобалните цели за развитие. Либерализирането на търговията води до засилване на конкуренцията между страните, които искат да привличат чуждестранни инвестиции, а също и до по-разгорещена конкуренция между фирмите. В време на финансова криза, която се превърна в економическа криза и засегна силно Европа, може би повече от другите общества, тази криза показа как трябва да се уреди по по-добър начин, да се регулира по-добре глобализирането на търговията, така че да не се засягат дългосрочните интереси на обществото в сферата на заетостта и е, социалните въпроси. Това беше обсъждано и в Хопенхаген, но темата темата все още остава актуална. В Европа ние сме починили нашата дейност на постигане на социална сплотеност и също така желаем да гарантираме устойчиво развитие за социалните права и спазването на международните норми в тази сфера. Това е свързано и е в съзвучие с целите на ООН, а и с целите на Европейския съюз. Аз искам а, да кажа съвсем ясно, че отговаря също и на очакванията на гражданите социалните и екологичните дейности, отговорността на предприятията, всичко това става в рамките на тези глобални цели, най-вече поради факта, че мултинационалните концерни са най-важните стопански обекти в света, заедно с техните партньори и доставчици. И това във всички случаи означава, че за Европейската общност в сферата на корпоративната социална отговорност трябва да се вземат предвид е, три точки. Първо, социална отговорност за нашите предприятия и е, тук възниква въпросът доколко е, социалната отговорност се взема предвид при отношенията с трети страни и също така това е, е свързано с економическата и социалната отговорност. При не спазване на минималните стандарти може да се стигне до социален дъмпинг, което в крайна сметка ще се отрази отрицателно върху е, производството, върху конкурентоспособността и върху е, наетите лица в Европа. Нашата търговска политика не трябва да бъде в противоречие с другите международни цели, които ние преследваме в тази рамка, се вписва настоящия доклад и в момента ние подлагаме на проверка дали не дали може да се предложи нова дефиниция за корпоративна социална отговорност, а става дума по-скоро за това как тези две сфери на дейност могат да бъдат комбинирани, които всъщност се развиват паралелно и не винаги се препокриват. Къде можем да намерим точки за съгласуване, международната търговия, тя е подчинена на определени изисквания, що се отнася до социалната отговорност на предприятията. Тук не става дума за предприятия, а за фирми, които са поели доброволни задължения, които не са с толкова обързваш характер. Естествено, остава дума за едни и същи цели и се върви в една и съща посока. Опитваме се да създадем условия за глобализиране на търговията и да приемем такива норми за търговията, които да отговарят на изискванията на социалните права, демокрацията и устойчивото развитие. Затова ние трябва да проследим как от една страна можем да въведем в съзвучие търговските разпоредби с корпоративната социална отговорност. И аз мисля, че това е от двустранна полза. Ако има такова съзвучие, социалната отговорност на предприятията се гарантира чрез по-добри механизми за надзор и тук могат много неща да се подобрят в сравнение с това, което е записано в отделните търговски спогодби. Тук е, ще трябва да се внесат е, определени аспекти, обаче за това се изисква време и една от най-важните измерения за поведението на предприятията със сигурност е по-доброто спазване на тези разпоредби. Онези, които трябва да ги спазват, естествено са предприятията и в частност мултинационалните концерни. Тук в е, документа, който ще получите. На първо място напомням какви постижения, какъв напредък беше постигнат през последните години. Такава дискусия се водеше и в рамките на ОИСР, частично и в държавите членки на тази организация и също така в тази дискусия участваха и работодателите. Това доведе до създаване на насоки на ОСР за поведението на фирмите. След това Става дума за 79-та година, след това тези насоки бяха преработени и така се стигна до това, което беше прието през 2000-та година. Около 40 държави в света са приели тези препоръки за предприятията си и изисква се също спазване на правото на държавите по пребиваване и тези насоки, за които говоря, се отнасят за различни аспекти от дейността на предприятията. Заето с отношение между социалните партньори, човешки права в широк смисъл, борба с корупцията, интереси на потребителите, наука и техника. Това има въздействие и върху обществото и в крайна сметка конкуренция и данъчно законодателство. Искам да напомня, че Международната организация по труда също се намеси в тази дискусия и а, въздейства върху ОИСР за спазване на нейните основни принципи, основно право на работа, право на а, борба срещу принудителния труд, детския труд, премахване на дискриминацията, право на колективно трудово договаряне и така нататък. МОД също има тристранно споразумение за международните концерни и там са отразени принципите на ОИСР. Най-вече спазва, става дума за спазването на конвенцията на МОД, където са изложени четирите основни норми, отнасящи се до заетостта. Европейският съюз също пое тези цели за да вземе в по-голяма степен предвид социалната отговорност на предприятията. Първо става дума за зелена книга, която беше публикувана от Европейската комисия, след това съобщение в бяла книга от 2002 година за общностна стратегия за корпоративна социална отговорност и след това многопартийният форум, Европейски многопартиен форум, е, е по-скоро европейски е, многостранен форум, в който участват предприятия, организации на работодатели, на работници и така нататък, за да установят европейските принципи в тази сфера. И това всъщност е основата за работа в а, тази област. Също така съобщението от март 2006 година на Европейската комисия, където се а, обявява за един аспект на европейския социален модел, именно корпоративната социална отговорност и това, че Европа трябва да поеме водеща роля тук. Не става дума за това да налагаме на други страни наши партньори нашия социален модел. Става дума за това Европейския съюз да получи яснота по въпроса, че външната му политика трябва да дава възможност е, чрез трети страни да се инвестира в е, модел на корпоративна социална отговорност, който отчита в достатъчна степен е, изискванията към тази отговорност. Комисията изисква три основни дейности от страна на държавите, подкрепа на е, корпорациите в световната търговия, експортно застраховане, всичко това с е, гаранции и е, поръчителства, свързани с държави на Европейския съюз и тук трябва да се е, види дали е, се изпълняват е, изискванията, свързани с е, избягване на корупцията, не е, използване на принудителен труд, е, детски труд, също и при фирмите доставчици. И е, естествено държавите членки трябва да се погрижат инвестиционната им политика и политиката на експортно кредитиране да отчита в достатъчна степен насоките на ОИ комисията също възприе тези цели, най-вече по време на шведското и испанското председателство. Имаше тогава конференции, на които се обсъждаше конкретното изпълнение на целите за корпоративна социална отговорност за Европейския парламент. Мога да посоча, че ние сме приели различни доклади за корпоративната социална отговорност и за обществената отговорност. Не става дума за социална отговорност в международната търговия. Ще има по-късно и други ими, инициативи. Примерно Global Compact от 2000-та година, където се посочват десете основни принципи за спазване на правата на човека, е, борбата с корупцията и други основни принципи в е, корпорациите. В практиката на някои държави все още има дейности, които се отклоняват от тези основни принципи. Сега ми позволете да се спра на търговското споразумение САЩ-Камбоджа. Там има една програма, която се нарича Beta Factories – различни текстилни предприятия включва и има много оживена търговия между САЩ и Тайланд е, на текстилни продукти и е, там е, би трябвало да бъдат поети определени задължения, свързани с социалната отговорност, екологичната отговорност на корпорациите и така нататък. В нашите разговори също сме обсъждали плана за действие, законодателството на Дания за социалната отговорност. Там акцента се поставя върху прозначността и задължението на предприятията, е, което те трябва да поемат тук, е, не се изхожда от принципа на доброволност. Е, този, който не спазва разпоредбите, бива публично огласяван и тук трябва да бъдат публикувани социалните задължения, за да може да се позволи контрол от трети лица, например независими организации и това в крайна сметка ще доведе до там тези е, фирми да могат да изпълнят е, своите задължения в сферата на корпоративната социална отговорност. Има многобройни инициативи на а, е, частни а, е, лица, неправителствени организации, за въвеждане на специални изисквания за етикетиране. Подобни неща има и за лоялната търговия. Ние също ще се погрижим да има определени стандарти. Има, например, ИЗО стандарти, които действат в различни сфери. Има конкретни разпоредби за опазване на околната среда, опазване на питейната вода и почвите. Е, други пък норми се отнасят до социалното партньорство и е, фирманото управление. И тук трябва да се направи точна проверка е, доколко фирмите изпълняват изискванията за социална отговорност. С това приключвам обсъждането и представянето на този работен документ и въпросът е как целите и инструментите на корпоративната социална отговорност могат да се комбинират с търговските инструменти и търговските споразумения в Европейския съюз. Искам сега да се спре на най-важните предложения, които са изброени в моя документ. Първо, изследването за а, ОВОС. Това е много важно по време на преговорите и по време на разговори, свързани с подписване на спогодби и споразумения, за да може да има основание, е, което да позволява да се провери какво точно е, се спазва от предприятията и е, какви точно предприятия биха могли да се развиват по-нататък. Това са сфери, които най-вече са, са свързани с петролната промишленост, с спазването на изискванията за опазване на околната среда и се установява също, че има зони на свободна търговия, където не в достатъчна степен се спазват правата на човека и е, изискванията за корпоративна социална отговорност. Говорих за Камбоджа и е, тук трябва да се погрижи международните разпоредби на МОД и е, поетите задължения да се спазват от големите мултинационални концерни и е, Както знаете, тези норми са особено важни за нас. Това е още един аспект е, проверка на въздействието на търговията върху е, социалните е, разпоредби и върху средата, върху която работят предприятията. Това е второто предложение. И е, тук е, искам да посоча още нещо. Социалните задължения на предприятията, които са е, сключили търговски споразумения. Днес е, имаме известен прецедент е, при търговското споразумение с Корея. До сега винаги съм подчертавал, че там нещата не стоят е, така, че е, е, социалната корпоративна отговорност е, се препокрива с търговската отговорност, но е, като че ли има такива моменти в глава 3 става дума за текст, имам предвид член 13.6.2 и там става дума точно за това, че в рамките на това споразумение първо трябва да бъдат насърчавани такива продукти а, е, за търгуване, а, е, които отговарят на лоялните изисквания за търговия и а, е, които отразяват социалната отговорност на предприятията. Разбира се, тук действат известни ограничения и не може веднага да се говори за пряко въздействие върху търговията с Корея, но все пак това е прецедент и това е начин за да ни бъде показан правилния път. Комисията също представи предложение, свързано с социалната отговорност на предприятията и че това трябва да се вземе предвид при устойчивото развитие и да бъде част от всяко бъдещо споразумение, а такива бъдещи споразумения трябва да отчитат глобалните европейски стратегии. Примерно в обща система за преференции плюс и в рамките на други инструменти. Трябва да се включват клаузи за социалната отговорност на фирмите в търговските споразумения, като обаче първо трябва да се изработи обща дефиниция, която да насочва към общите насоки на ООН, на ОИСР, също и на МОД. Тази клауза, клауза би означавала, че Европейския съюз и неговите партньори поемат взаимни задължения да включат текстове за социална отговорност в съответните споразумения. При държавите членки на ОИСР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 съществува такова задължение за е, укрепване на корпоративната социална отговорност, за която обаче трябва да се създаде съответна среда. Е, предприятията трябва да бъдат е, информирани, трябва да се изостри тяхното внимание към тази проблематика и респективно трябва да се създадат съответни стимули в синдикалната сфера. Трябва да се създадат и данъчни стимули, за да могат да бъдат накарани предприятията да се ангажират в по-голяма степен с социалната корпоративна отговорност. Също така същевременно трябва да се осигури прозрачност и ако фирмите не изпълняват това задължение, ще трябва да се предвиди процедура за установяване на неспазването не спазването на такива задължения. Също така трябва да има позоваване на стандартите, на търговските знаци и така нататък. Това са неща, които вече са подложени на проучване и проверка и трябва само да се пристъпи към конкретно конкретното им изпълнение. И накрая трябва да има клауза, че предприятията или корпоративните групи трябва да осигурят по-голяма прозрачност т.е. първо на това, което те самите трябва да изпълнят, това, което трябва да изпълнят като задължения държавите партньори в Дания, например, беше много ясно посочено как целите в сферата на социалната отговорност ще бъдат изпълнени. Също така трябва да се спазва изискването за грижа на добър търговец, т.е. фирмите трябва самите да приемат положителни мерки за да предотвратяват нарушения на правата на човека, екологичните норми и всички мерки, свързани с социалната отговорност дейност на предприятията. За мен е важно Европейския съюз и държавите партньори да поемат задължения да изпълнят всичко, което е възможно и да подложат на проверка дали се спазва социалното законодателство от предприятията, но също така да сътрудничат по-добре с съдебните органи, когато има нарушение на правните норми. Бопал Индия, например, това беше американски мултинационален концерн концерн и се знае, че там почти не беше възможно да се приложат възпиращи мерки и а, да се привлече към отговорност а, тази корпорация. Имаше а, много силно замърсяване на околната среда, имаше и жертви и всъщност истинските виновници бяха защитени от е, привличане към отговорност за това, че а, е, чрез производствена дейност а, е, са а, нарушили екологични норми и са нанесли също други вреди. Това са редица предложения, които а, трябва да доведат до там при такива търговски споразумения да се включват и текстове, а, в смисъл такъв, че ако не се спазва социалната отговорност, да има и съответни последици от това, т.е. да се превидат санкции и това да се отнася както за самите предприятия, за самите фирми, така и за техните дъщерни фирми и партньори. И също така да се намери форма за отразяване на това в търговските споразумения. Извинете, че говорих толкова дълго. Аз мисля, че всеки на собствения си език ще има възможност да се запознае с предложенията. Аз искам да посоча, че на 22 юли ще говорим по проекта за резолюция. Благодаря, имаме. За сега на френски ще го имаме и на другите езици първи обмен на становища, но ви моля а, максимално кратко да си изказвате. Започвам с господин Каспери от НП. Уважаеми господин председател, аз ще се опитам да бъда крата, както преждеговорившия. Аз мисля, че при темата, която засегна докладчика, ние много бързо е, можем да постигнем споразумение, че трябва да вървим напред. В началото на новия период е, са представени два доклада по собствена инициатива, които вървят е, в същата посока. Единият е на колегата Зайфи, която там посочва някои съображения, свързани с с включването на тези теми в търговски споразумения и рамкови споразумения. И второ доклада на колегата Дезир, който говори за социалната отговорност на корпорациите. Аз мисля, че е добре тези два доклада през следващите седмици трябва да получат тласък напред, защото според мен и според моята политическа група всички социални постижения, които са на лице в Европа и в другия другите части на света не трябва да се застрашават от глобализацията, каквото е впечатлението на много граждани. И сега, когато погледнем актуалното развитие от последните 2-3 години, където наистина преживяваме ексцеси на международните финансови пазари и където установяваме, че някои от фирмите като че ли са изхвърли зад борда социалната отговорност и етичните принципи в полза на печалбата, тук ние трябва да си е, помисли много сериозно как е, е, можем да спазим принципите на социалната пазарна економика не само в Европа, но и в света. Основният въпрос, който възниква тук, как ще успеем да направим всичко това, което съвсем основателно изложи Харлем Дезир. Аз мисля, че през следващите седмици и месеци ще трябва да си помислим кои елементи ние наистина можем да включим в международните споразумения, в регламенти и други нормативни актове от задължителен характер характер. Аз мисля, че тук ще трябва да се говори и за етичната отговорност на фирмите. Колегата Дезир съвсем основателно засегна и екологични теми и други теми и всичко това ние ще трябва да успеем да го включим в търговските споразумения. Аз виждам, че сред европейските граждани по някои теми съществува много широк консенсус и това ни позволява да се основаваме на една много широка база. И е, когато примерно се говори е, за детски труд и неговата забрана, много европейски граждани е, се възпират точно от закупуване на такива продукти, за които предполагат, че в тях е вложен детски труд. много от тези продукти са загубили голяма част от имиджа си и потребителите в крайна сметка не трябва да бъдат наказвани поради това, че е, не се а, спазват определени неписани правила в света. Но как ще успеем при а, повечето теми, най-вече е, определени от това, че накрая потребителят гласува със своето портмоне, т.е. купува или не купува, как ще успеем хората в Европейския съюз, хората в глобалния свят, хората в Европа, които са с много голяма покупателна способност, а, тези хора ние трябва да ги накараме да спазват критериите, за които говоря, когато взимат решението си за покупка и какви са санкционните механизми, които ние на практика можем да въведем, без да нарушаваме международните задължения, по които сме страна. В тази връзка ще се радва много, ако дискусията през следващите седмици и месеци продължи и е, ще искам да изкажа моята благодарност за двата доклада на колегата Зайферт и на колегата Дезир. Аз мисля, че няма крайни срокове, които можем да спазваме. Ще имаме достатъчно време да обсъдим изложената в тях проблематика тематика и наистина трябва да намерим това време за интензивна дискусия. От днес вече имаме работния документ на колегата Дезир, колегата Зайфи също ще представи своя доклад и ще бъда наистина благодарен, ако в нашата комисия се проведе интензивна дискусия по измененията и по цялата тази тематика. Благодаря за работния документ, благодаря за казаното в днешната дискусия и се надявам, че нашата работа ще бъде целенасочена в бъдеще и ще постигнем необходимия консенсус в политическите групи. The... Много благодаря. С цел да ви помогна да контролирате своето изказване във връзка с времето, ще включим часовника. сега Аз също приветствам този доклад. За съжаление не успях да го изчета, но слушах с интерес това, което каза господин Дезир. Европейския съюз винаги се е гордее със своите принципи и политики във връзка с търговията. Член трети казва, че трябва да се допринася и за мира и устойчивото развитие в света, за взаимното уважение между хората. Също така трябва да се борим срещу бъдността и за защита на човешките права. Аз напълно защитавам тази теза, че трябва да се подсилят връзките между Европейския съюз и а, други държави в света. Но трябва да сме сигурни, че всяко споразумение на Европейския съюз подкрепя и поддържа принципите, а не им противоречи. Това трябва да е сигурно и да има позоваване във всяко едно споразумение между Европейския съюз и трети държави на екологичните въпроси, въпросите свързани с околната среда. Това ще подсили нашите връзки с трети държави. Една основна грешка в нашите споразумения е, че няма обвързване в връзка с стопанските предприятия, които работят работят по силата на тези споразумения. Всъщност, се обвързват само държавите, които подписват въпросните споразумения, но не и компаниите. Но какво се случва, когато компаниите, когато нациите, извинете, имат много слаба регулаторна рамка, коя при която не може да се прилага правилно закона, чрез който да се контролира поведението и етиката на компаниите, които действат на територията на тези държави? Има злоупотреба с правата във връзка с трудовия пазар, с труда от страна на много компании, на много корпорации, което означава, че Европейския съюз трябва да промени своите политики. Господин Дезир спомена много практики, но аз ще спомена а, делтата в Нигерия, където имаме изтичане на петрол, на нефт. Това се случва от години и а, много по-дълго, отколкото катастрофата, която се случва в момента в Мексиканския залив.

Тук имаме и много други въпроси и поради тази причина корпоративната социална отговорност трябва да бъде част от търговските споразумения на Европейския съюз за в бъдеще. И а, призовавам а, господин докладчика да разпише правилата за в бъдеще за Европейския съюз за стандарти и прозрачност, които да а, бъдат прилагани за всички компании и корпорации, които са включени в тези споразумения. Едни правила, които да дават права на Европейския съюз съюз и а, да можем да имаме отчетност и отговорност от страна на корпорациите, които да бъдат в баланс с печалбите, които получават благодарение на своите търговски практики. Благодаря. А, благодаря. Сега дам думата на господин Камал. Много ви благодаря, господин председател. Много благодаря на докладчика за много пространното обяснение на доклада, който е представен на нашето внимание. Е, много слабо е, говоря френски и за това може би не съм вникнала всички подробности, но така или иначе в по-миналия живот аз бях преподавател по въпросите на търговията и непрекъснато говорихме за плюсовете и минусите в хода на лекционния курс за корпоративната социална отговорност. И да се върнем назад винаги е полезно не само към преподаването, но и към историята на корпоративната социална отговорност. Това понятие възникна, когато се създаде впечатлението, че корпорациите не са достатъчно добри граждани на страните от които са или страните, в които работят. Така а, се създаде възможността за корпоративната социална отговорност, но е, после се оказа, че той има и обратна страна, защото се оказа корпоративен пиар, който много добре се възползват а, големите корпорации, а, за да изместят вниманието от реалните социални проблеми със своите шумни акции. А, е, по такъв а, е, начин а, правителствата предприемат мерки, които след това се засенчват от действия на корпорациите и е необходимо доизясняване и корекции. Трябва да ни е ясно какви са границите на корпоративната социална отговорност. Говорим за лоялна справедлива търговия, за корпоративна социална отговорност, но малките е, дребни предприемачи в развиващи се страни казват тази политика ни пречи, защото е, тя ни измества от е, пазарите. Кооперативите е, също страдат от е, дискриминация, от е, е липса на достъп е, до финансиране и това все се върши а, под а, лозунга, че по такъв начин ние а, се придържаме към лоялни правила на търговия. Тези въпроси многократно сме разглеждали по-отделно в държавите членки и общо. Виждам, че е включен часовника. Какъв е лимита ми? Добре, много сте любезни. Трябва да признаем, че нещата не са само черно-бели, а са по-сложни. Говорим за детския труд. Стремим се да прилагаме правилата, но в такъв случай, опитвайки се да предпазим децата от експлоатация, ние ги лишаваме от насъщния им хляб. Децата няма какво да правят няма, няма с какво да се издържат по села и градове. Те просто изчезват. Също се отнася и до европейските многонационални корпорации на световния пазар. Те все повече се конкурират с китайските, с индийските. И ако страната, в която са регистрирани, не настоява на строги правила за корпоративна социална отговорност, то тогава те са поставени в много по-изгодно положение. Също така, често питах студентите си какво означава корупция. Нали много говорим за корупцията? А, доколко правим разграничение между гостоприемство любезност на домакините и корупция. Тук трябва да бъдем много внимателни, за да ни е ясно за какво става дума. И същевременно в текстилната промишленост е, местните е, доставчици са в едно положение, в което е, големите фирми не са виновни за това, че се отказват от местни доставчици. В Бангладеш, например, една от големите търговски вериги в Великобритания наскоро заяви, че се оттегли от Бангладеш, защото не може да намери местни доставчици, които да отговорят на стандартите за техните доставки. И те търсят по-добри доставчици, които спазват изискванията големите многонационални корпорации трябва да се заинтересуват от този въпрос. Защото и между многонационалните корпорации има големи и малки. Разбира се, да, на въпроса дали се създават работни места благодарение на корпоративната социална отговорност, аз бих казал да. Създава се постът директор по корпоративна социална отговорност и се създават работни места за неговите екипи. Дали така обаче можем да се конкурираме по-успешно в а, света? Нашите фирми не са ограничени само до 500 милиони европейски пазар, а гледат а, и отвъд. Неодавна четох е, историята на Британската империя, сега чета на Френската е, империя. Е, нали, е, моите френски колеги нямат нищо против да говоря за Френската империя. Е, припомням си е, как те действат по целия свят и нека да не се повтарят тези имперски методи. Благодаря. Благодаря. Ако се говори повече от 5 минути, е, няма да остане време за всички желащи да вземе думата. Яник Жадо сега има думата. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа накратко, тъй като докладчикът сподели много неща с нас. Наистина, неговата презентация беше много образователна. Той покри редица точки, въпроси, които бяха много важни и допринасят за тази дискусия. Според мен, какво е важно тук? Трябва да видим докъде можем да стигнем от една система на доброволни начала до по-обвързваща система – това ще гарантира, че социалните въпроси, екологичните въпроси, въпросите с правата на човека биват а, спазвани все повече и повече. Има държави, които се опитват да въведат ред в глобализацията и има много глобални играчи, които имат редица права благодарение на тези разпоредби. А, така че наистина трябва да разглеждаме въпросите с задълженията на корпорациите, на мултинационалните корпорации и те да бъдат включени в споразуменията и те да бъдат по-обвързващи. Господин Хинс. Благодаря, господин председателю. Съгласен съм с изразените от господин Дезир чувства, но всяко внушение, че корпоративната социална отговорност следва да бъде доброволен избор на е, търговските дружества, предизвиква спорове. Целта на големите корпорации със седалища в Европа, например, и работещи в страни извън Европа е максимална печалба и социалната отговорност често влиза в конфликт с целта им да реализират максимални печалби. От тук проистича и трудността. Господин Каспари в своето изказване говори за някои леки проблеми в финансовата сфера през последното десетилетие. Аз не го наричам така. Имахме безогледно спекулантство и печалбарство от а, международните финансови институции и уж най-престижните финансови а, корпорации в света. Десетки а, милиони по света пострадаха от безотговорното им отношение. И да се разчита на тези а, корпорации е празна надежда. Както съм говорил преди и пред тази комисия, западноевропейските многонационални корпорации, най-вече компютърните, сключват договори с подиспълнители в Китай и е гротескна експлоатацията на подиспълнителите. Има един нов доклад на Ирландската организация Хри... Християнска помощ за трансферните цени и манипулацията на данъчните режими – Печалбите се реализират в Африка и се декларират в европейски страни с по-низки данъчни ставки, най-вече Ирландия. И по такъв начин се губи огромен приход за държавната хазна на африкански страни. Шест са африканските а, държави. Сред тях са и най-бедните от бедните, с които работи Ирландия. 82 милиона са загубите, защото те са декларирани другаде. Във Виетнам проучването показва, че има 365 милиона евро изгубени за хазната поради манипулации на данъчния режим от многонационалните корпорации. Е, смятате ли, че те доброволно ще декларират тези приходоисточници? Някой а, е, а, е, каза, е, че собствениците, а, потребителите в Европейския съюз могат да реагират. Какво очаквате вие? Гражданите имат своите социални тежнения, имат своите тревоги, но те са притиснати от всеки дневието. Знаят с колко пари разполагат. Отиват в магазина и купуват това, което могат да си позволят. Защо да оставим въпроса на гласуване с портмонета от потребителя? Защо да го оставим на доброволния избор на корпорациите? Това трябва да е задължение, принуда, която да бъде прилагана желязно. Синдикалните организации в страните, където организират производствената си дейност, следва още по-активно да работят – за да не се допуска експлоатация и разрушаване на околната среда. Това е огромен проблем. Много често от Латинска Америка и другаде е, идват е, представители на избирателни райони те носят ужасяващи доказателства за това какво се прави в техните е, страни. И когато по този начин изплуват проблемите, По-добре е те да се а, е, решават с а, е, търсене на ефикасни мерки, а не да се остави на добрата воля на корпорациите да изберат а, е, подхода. Нека не се заблуждаваме. Никой няма доброволно да а, приеме изискванията на това, което наричаме корпоративна социална отговорност. Благодаря. Следващия оратор от Алде е Николо Риналди. Благодаря, господин председател. Eh, Съвсем накратко, искам да засегна два въпроса. Искам да благодаря на докладчика господин Дезир за отличния доклад и за прекрасния документ, който представи. Искам сега обаче да се спра на клаузата за социална отговорност. Ако тя трябва да се включи в двустранните международни споразумения, да, това е нещо, което може да се направи, но трябва да се внимава много, за да не се стига до е, наказване, санкциониране на европейски фирми, които работят в Европа или които са изместили производствата си в трети страни. Т.е. тази контролна процедура процедура или процедури, те трябва да бъдат съгласувани помежду си и както каза докладчика, двете части, Европейския съюз и страната с която се сключва търговско споразумение, т.е. двете страни по споразумението трябва да поемат съответна отговорност за изпълнението на тази клауза и естествено тук трябва да се гарантира нашия партньор по споразумението, да изпълнява мерки подобни на тези, които изпълняваме ние спрямо нашите фирми, защото в крайна сметка, ако европейските фирми не изпълняват такива изисквания, подобна клауза няма да може да се приложи. Имам предвид клаузата за социална отговорност. И ще нещо, съществува разлика в означаването, в търговското означаване. Е, също така има някои различия по отношение на солидарността, социалната отговорност и така нататък. Аз не знам доколко това е коректно етикетирането и означаването е, да се е, споменават тук. Сега не виждам каква е разликата между означаване и етикетиране. Те са включени в процедурата по сертифициране. Аз в случая искам да посоча точно това, че има такива сертификационни процедури при различните търговски означения, при различните процедури по етикетиране, обаче трябва да се има пред предвид, че някои от тези знаци трябва да изискват заплащане на такси, така че да се гарантира повече прозрачност и повече ефективност. Защото ако такива знаци се поставят върху продукти, имам предвид знаци, за които са платени такси, то тогава а, нещата стават а, по-поносими. И тук а, трябва да се посочи също, че предприятията могат да извършат някои економии е, от данъчен характер, т.е. Е, таксите за подобни означения могат да бъдат приспаднати от е, данъчното облагане, а комисията ще може да включи и в бюджета такива позиции, които да предвиждат фирми, които сертифицират собствените си продукти, да бъдат включени в списъка, когато Алан Дезир, Алан Дезир говореше за социалната отговорност отговорност, той имаше предвид е, точно това, че тя трябва да има същата стойност, е, каквито имат и останалите инициативи. И е, трябва да има една много по-добра уредба на европейско равнище, за да могат тези принципи да бъдат съответно е, спазвани от институциите. Благодаря. Уилям Датмос. За съжаление, ораторът не говори в микрофон. Uh, Както знаят повечето членове на комисията, моята партия винаги е казвала, че ще защитаваме по-добре националните интереси, ако имаме по-добро представителство в търговските отношения, но нека да оставим това на страни за момент. Имаме една ситуация, която ние не сме избрали и против която сме. Ние не искаме нашата търговия да, бъде усъкатена заради политическата програма на някой друг. И а, а, казвам това лично, както от името на моята група. Разбира се, става дума за социална отговорност. Повечето компании, всички компании трябва да бъдат отговорни. Но корпоративна социална отговорност може да означава всичко. Вече имаме три различни определения, които са дадени, да речем, от словоохотливия ни докладчик. Е, искаше ми се наистина да разбирам френчи, е, френски по-добре. Е, получихме информация от Катрин Бирдър и разбира се от още по-словохотливия Джон Хигенс. Разбира се, можем да получим по-прости определения, да разберем по-добре за какво става дума. Но имаме много голяма опасност от това търговията да бъде усъкатена от политическия дневен ред и програма на останалите. И просто исках да кажа на Катрин Бирдър за протокол протокола, че корпорациите имат по-добър имидж от международните корпорации имат по-добър имидж и по-добро лице в гледна точка на корпоративната социална отговорност, колкото местните компании. Например, местен китайски производител на автомобили ще има много по-лоши условия на труд, отколкото General Motors или дори дъщерна компания на General Motors в друга държава. Разбира се, ние сме много против това Европейския съюз да представлява една свръх супердържава. Но ние сме още по-против една свръхдържава, която използва тази концепция за корпоративна социална отговорност, за да прикрива своите имперски амбиции. Благодаря много. Ами, мисля, че Джон Хигинс поклаща глава, но не съм сигурен, че той се съгласява с мен. Сега продължаваме с дискусията нататък. Euh, euh, Благодаря съвсем накратко. Прекрасно се е справил докладчика със своята работа и както каза Яник Жадо, ние много научихме от съдържателното му изказване. той успя да не попадне в капана на замазването на нещата, когато говорим за корпоративната социална отговорност. Той насочи вниманието ни предимно към положителните инициативи чрез неговото предложение се очерта и необходимостта от правна рамка, независимо от това дали говорим за национално или европейско равнище. Корпоративното социална отговорност също така не бива да бъде димна завеса за други действия или пък да бъде безпределна щедрост. Не можем да имаме независима търговска политика, която да не е обвързана с правата на човека, социалните въпроси или екологичните въпроси. Именно това според мен е най-важно. Аз съм за последователна европейска политика, но трябва да имаме последователност и в мисленето. Ще обясня какво имам предвид. Проведохме продължителни дискусии, много говорихме за търговията по тази тема. Не бива да а, настояваме за задължителни мерки от една страна и от друга страна да кажем, че ако са добре защитени работ... а, потребителите ни, можем да приемем всичко. А потребителите ни ще бъдат удовлетворени от а, ниски цени, разбира се. За това трябва да бъдем последователни в подхода си. Харлем се е справил чудесно с задачата си. Искрено го поздравявам и се надявам, че мнозинството ще го подкрепи. Най-важно е да продължим да работим, така че корпоративната социална отговорност да бъде обсъждана, да бъде на вниманието на обществото. Благодаря. Комисията ще има други възможности да ни изложи становището си. Силвия Кофер сега ще помоля максимално кратко да се изкаже. пред нашата парламентарна комисия. Много благодаря за този работен документ от господин Харлем Дезир. Разбираме, че това е просто работен документ и очакваме с нетърпение доклада. На този етап искам да благодаря за общия преглед, който представи всички инструменти, които могат да бъдат използвани от съвета, от комисията, от парламента, от това, което е направено до този момент. Вече споменахте и за главата, която говори за устойчивото развитие при търговските споразумения и спомена споразумението с Корея. Също така обаче споразуменията с Колумбия и с Перу също съдържат клаузи, които касаят корпоративната социална отговорност Просто бих искала да помоля комисията да помисли малко за приложимостта на а, бъдещите споразумения. Господин Дезир вече спомена, че споразуменията се изключват между държави, а това, за което говорим тук, е насочено към международните корпорации. Наистина е добре да помислим как да направим един обвързващ документ, нещо обвързващо за международните корпорации. Много благодаря и ви пожелавам плодотворна работа. А, благодаря, казва господин председател, господин Дезир. Някакви заключителни коментари? Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на Европейската комисия, която беше готова да провеждаме срещи в предварителната фаза с господин Морен, господин Дерние от DG Expo, от Европейската комисия. Те ни предоставиха изчерпателна информация по различните въпроси. Съгласен съм с господин Каспери, когато той подчерта връзките между този доклад и доклад на госпожа Саифи. Наистина нямам никакви проблеми с времевия график и не виждам защо този доклад да не се изготвя паралелно. Така че наистина смятам, че ще те разполагаме с достатъчно време да сложим последните штрихи върху този доклад. Благодаря на госпожа Бирдър за, нейно, за нейните коментари. Бих искал да й отговоря че съм съгласен с нея и с други колеги, когато казват, че е необходимо а, да имаме една, а, едни устойчиви и прозрачни стандарти. Наистина има много натиск върху компаниите, върху фирмите, за да се справят с всички проблеми, свързани с корпоративната социална отговорност. Но в същото време оставам с впечатлението, че говорим за козметични промени, за промени на етикета, така да се каже, отколкото на поведението на компаниите. Наистина трябва да сме сигурни, че ангажиментите, които се поемат и за в бъдеще, биват спазвани. Разбира се, говорим и за търговските споразумения, споменати от Европейската комисия. Те са част от предизвикателствата, с които трябва да се справим. Ние ние трябва да а, окоръжаваме компаниите да спазват правилата на корпоративната социална отговорност, но когато се обещава нещо, ние трябва да спазваме обещанията си, защото в противен случай наистина просто обществото и а, потребителите биват залъгвани. А, Друг колега каза, че добре да има собствени, да има много ясни дефиниции. Наистина има множество дефиниции и определения на корпоративна социална отговорност. Вярно е това. Но поради тази причина обществения дебат между институциите, ОИСР, ООН, европейските институции води до едни общи принципи това е идеята. Независимо какви са вашите морални парадигми, в крайна сметка, вие ще разпознавате експлоатацията на детски труд, принудителен труд, когато не се спазват правилата за данъчно облагане в дадена държава. Тогава знаете, че това е част от а, вашата отговорност. Така че, според мен, има една обща дефиниция, която може да бъде използвана от Европейския съюз, както и от партньорите на Европейския съюз. Да, винаги винаги става дума за преговори, за договаряне, на, на които се а, казва за какво става дума, но никога не започваме от кота нула. Винаги а, имаме а, ясна представа за какво говорим и не смятам, че говорим за империалистични амбиции, за това да налагаме нещо на Великобритания или да колонизираме развиващите се страни. Да, те в повечето случаи са бивши колонии, но в крайна сметка трябва да имаме взаимно уважение и разбиране между Европейския съюз и търговските партньори. Тези търговски партньори обаче обикновено са обвързани от търговски споразумения, конвенции. Те са приели да спазват правилата за достойни условия на труд. Така че наистина преговорите се основават на взаимно уважение между партньорите. Сега с господин Жадор и господин Хиргенс бяха прави, когато показаха, че ние говорим за един глобален пазар, който дава глобални права на всички играчи на пазара. Но а, в същото време няма търговски правила, които да са толкова обвързващи, щом става дума за социални въпроси или за екологични въпроси. Да, имаме правила, но нямаме правни обвързващи инструменти, които да принуждават корпорациите да спазват тези правила. Наистина трябва социалните правила да вървят ръка за ръка, заедно с екологичните въпроси и етичните въпроси. Съгласен съм с господин Рин Риналди, наистина трябва да се справим с тези два въпроса. Как да сме сигурни, че всъщност не наказваме европейските компании и а, как а, гарантираме, че компаниите спазват правилата за корпоративна социална отговорност? Как да гарантираме спазване на ангажиментите? наистина трябва да погледнем и въпросите свързани с етикетирането. Съществуват много стоки, стоки, които се купуват на широка нога от потребителите, други стоки, които не са толкова популярни, но в крайна сметка при всички тези случаи трябва да са спазени правилата. Благодаря и на групата на моите колеги за това, че ме подпомогнаха при изготвянето на този проект документ. И както казахте, е много важно да постигнем консенсус по същество и за времевата рамка. Благодаря. Господин председателя, може ли да напомня на всички, особено на тези, които закъсняха за тази среща, че точка 9 именно размяна на мнение с посланика на САЩ в Европейския съюз се отложи за следобедната сесия, така че сега преминаваме към точка 10 и тъй като прехвърлихме времето с повече от 15 минути, времето, което отделих на предходната точка, ви умолявам да бъдем по-стриктни с времето, що се отнася до следващите точки. Сега точка 10. Търговски и економически отношения с Турция. Това е обсъждане на проекто доклада. Нашия докладчик е господин Метин Казак от АЛДЕ. този въпрос въпрос не беше разгледан от време на предишния законодателен мандат и затова счетохме, че търговските отношения с толкова важна съседна държава като Турция трябва да бъде в основата на доклада в началото на този законодателен мандат, особено имайки предвид факта, че Турция е част от митническия съюз, а също така Турция е кандидат за присъединяване към към Европейския съюз. Затова давам думата веднага на господин Казак, за да представи а, своята презентация. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, наистина, както отбеляза господин Морейра, ролята на Турция в търговско-економическите отношения с Европейския съюз е традиционно от, от голяма важност и тя се увеличава неимоверно през последните няколко години. Това се обославя най-вече от геостратегическото положение на Турция, от традиционните връзки, които държавите членки на Европейския съюз имат с Турция. Важен съществен елемент от тези отношения е сключването на Митническия съюз през 1996 година. И тук следва да се отбележи, че в такъв митнически съюз съществува между Европейския съюз и три страни от Европа, но само Турция е, е между тях страна кандидат за членство. Този митнически съюз позволи наистина задълбочаването на економическите и търговските отношения, което доведе до голяма степен до много висока пазарна интеграция, особено по отношение на свободното движение на стоки конкретно постижение, което заслужава да бъде отбелязано е и неотдавнашното приемане на новия митнически кодекс на Турция и приемането на общата система за преференции. Продуктите, които са обхванати от Митническия съюз, включват всички промишлени изделия и преработени селскостопански стоки. И числата, които а, говорят сами за себе си за успеха, сочат, че под благодарение на този митнически съюз Турция, е, вносът на турски стоки в Европейския съюз представлява, е, заема, Турция заема пето място по отношение на износа и седмо място по отношение на вноса на селскостопански стоки, като стокообменът между Турция и Европейския съюз е около 100 милиарда евро годишно. Е, този митнически съюз обаче не обхваща някои съществени стоки, като например селскостопанските продукти. Също така той, в неговия обхват не попадат и обществените поръчки. Селскостопанските продукти следва да бъдат включени след адаптирането на Турция към общата селскостопанска политика на Европейския съюз. А що се отнася до областта на обществените поръчки, Турция все още прилага политика на ценово предимство от 15%, 15 в полза на турските участници в търговете. Въпреки неумерените успехи, Митническия съюз страда от някои наболели проблеми, отнасящи се до съществуващи все още технически бариери пред търговията и протекционистично прилагане на антидъмпингови мерки. Все още съществуват процеси за оценка на съответствието, което е противно на автоматичното приемане, както и продължаване използването на технически разпоредби и стандарти като за средство за защита на вътрешните пазари. Визовите проблеми за турските търговци, влизащи в Европейския съюз, както например съдебния случай Сойсал и липсата на паралелност при преговорите и изготвянето на споразумения за свободна търговия на Европейския съюз с трети страни представляват основните възражения, които съществуват от страна на турската страна. От друга страна, липсата на прилагане на правата върху интелектуална собственост и е, продължаващото разпространение на фалшифицирани стоки в Турция предизвиква голяма загриженост сред фирмите на Европейския съюз и органите в сферата на здравеопазването и безопасността. Задълбочаването на търговските отношения и на пазарната интеграция безспорно би представлявало напредък към заздравяването и разширяването на митническия съюз. Той би имал ползи от един по-усъвършенстван механизъм за уреждане на съществуващите спорове, което налага и извършването на реформа в механизма за вземане на решения в Митническия съюз, въпреки съществуващите резерви и възражения от страна на някои свързани с е, оценяването на тази реформа като едва ли не альтернатива за членството на Турция в Европейския съюз. Турция от 1995 година е член на Световната търговска организация и неотдавнашният неодавнашният механизъм за преглед на търговската политика така изказа доста положителни оценки на реформите в Турция, които стимулират растежа, намаляването на инфлацията и намаляването на публичната и външната задлъжнялост. Все още обаче съществуват проблеми, свързани с нарастващия дефицит по текущата сметка и търговските бариери при вноса. Турция е една от е, страните съоснователи на Барселонския процес и ключов играч в установяването на Евросредиземноморската зона за свободна търговия. Всъщност към днешна дата Турция разполага с най-развитата мрежа по линия на споразуменията за свободна търговия юг-юг с партньори от Евросредиземноморското партньорство. Турция членува и е съосновател на Черноморското економическо сътрудничество и е подписала споразумение за свободна търговия с доста от страните от Западните Балкани. От дълго време Германия е традиционен и основен търговски партньор на Турция, но не отдавна, това следва да се отбележи, че това място беше заето от Русия. И това е резултат от е, тенденцията в турската економика за и търговия за диверсификация в търговията. Всъщност най-големите търговски партньори на Турция, които не са членове на Европейския съюз, са държави, които, а, е, са държави като Русия, като Китай, Обединените арабски емирства, Съединените щати и Иран. И статистиката сочи, че а, е, абсолютният дял на стокообмена между Турция и Европейски съюз е намалял в сравнение с стокообмена с трети страни. По отношение на преките чуждестранни инвестиции, Европейския съюз продължава да бъде най-големи източник на преки чуждестранни инвестиции в Турция, но съществуват и проблеми, свързани с, както казахме, продължаващото наличие на фалшифицирани стоки или недостатъчна защита на интелектуалната собственост. Заслужава да се отбележи, че устойчивостта на турската банкова система към финансовата криза до голяма степен се дължи на реформите, които бяха предприяти през 2001 година за укрепване на банковата система и които позволиха отласкване и економически растеж на Турция. В заключение, господин председател, следва да се отбележи, че към днешна дата отношенията между Турция и Европейския съюз са на доста завидно развито ниво. Митническия съюз е неделима част от тези взаимоотношения, доста, с доста, доста положително отношение, но за неговото усъвършенстване и за да, бъде той, да, за да продължи той да бъде взаимно изгоден, е необходим преглед на съществуващия механизъм за разрешаване на спорове. Благодаря. Uh, Благодаря. Сега времето ни притиска. Сега започваме дискусията, но призовавам ораторите е, максимално кратко да се изкажат. Сега докладчиците в сянка първо ще получат а, е, думата. Първо е НП. Много благодаря, господин председател. Помолихте ме да бъда кратка, така че определено ще се постарая в тази насока. Искам да кажа, че ние приветстваме този доклад и искам да благодаря на докладчика за това, че вложи толкова много усилия и се постара да направи един наистина задълбочен анализ за ролята на Турция като економически партньор на Европейския съюз. Също така, Докладът подчертава свързващата роля на Европейския съюз между Турция и други части на света. Тази свързваща функция трябва да бъде приветствана и окоръжавана. Това означава, че економическите дейности при нашата работа с Турция се фокусират и акцентират не само Европа, но отиват и се насочват към други посоки. Това според мен е изключително важно. Ролята, която Турция ще играе в много различни области е добре описана в доклада и наистина фактите са изброени много коректно в доклада. Според мен, ние трябва да споменем тук, и че правата за интелектуалната собственост трябва да бъдат прилагани по-добре. Това е случаят в Турция, това е случаят и в други държави правната ситуация е коректна, съществуват правилата, но те не се прилагат както трябва. В резултат от тези разсъждения ще внеса изменение към доклада. Наистина ситуацията е трудна, но съществува митническия съюз. Ние бихме искали да сключим поредица от споразумения с тях, но за да сме пределно честни, има все още много път да се извърви преди пълно, пълноправно членство на Турция в Европейския съюз. Това означава, че Турция играе една смесена роля, която е трудна за описание. Също така е трудна промяната и от двете страни. Поради тази причина ние трябва да предприемем правилните действия на този етап. На последно място, това, което се спомена в доклада във връзка с Германия и е, економическите и търговските взаимоотношения с Турция, е, наистина тези разсъждения бяха много изчерпателни и много точни. Миналата седмица имаше економическа е, делегация а, с, економическия, с министра на економиката от Германия. Те пътуваха до страната и наистина изредиха много положителни факти, които бяха споменати в доклада. Няма да ги споменавам всички отново, но в крайна сметка добрите правила водят до добро прилагане. И а, става дума и за добра воля когато а, трябва законите да се прилагат както трябва. Турция бива критикувана за това и а, ние заедно с Турция трябва да постигнем напредък по тези въпроси. А, благодаря. Трябва да приключим с това обсъждане, казва господин председателя в 11 часа, така че ще ограничим изказванията до 2 минути и половина. А, Франческа Балсани, вие ли искате думата? Grazie Presidente. Vorrei ringraziare anzitutto il relatore. Благодаря, господин председателю. Искам специално да благодаря на докладчика за представянето на много добре балансирания и задълбочен доклад. Очевидно, връзките между Турция и Европейския съюз са много важни. Стана дума за митническия съюз и ние Признаваме значението на търговията с Турция и нейното геостратегическо местоположение, като имаме предвид връзката с Кавказския регион, Средиземноморието и други части на света. Според мен, Турция се сравнява с Европейския съюз и в много отношения различията са съществени. Например, населението на Турция е много младо и ние трябва да е, имаме големия потенциал. Същевременно има много насоки, в които взаимно се допълват Европейския съюз и Турция и е много голям потенциала на действията, е, които можем да предприемем заедно. Очевидно, митническият съюз не обхваща достатъчно по обхват и по чувствителност е, сфери, като например обществените поръчки, е, защита на правата на интелектуална собственост, някои опити за протекционизъм, които могат да подкопаят деликатната сфера на економическото сътрудничество между нашите страни. Независимо от това се надявам да постигнем в енергетиката, околната среда, инфраструктурата, включително основните обслужващи мрежи да се постигне много повече. Очаквам това да се случи, очаквам да се използват пълноценно възможностите, и да преодолеем слабостите в нашите връзки. Трябва да работим за развитие на търговските отношения между нашите страни и Турция. Благодаря. Yes, the... Благодаря. От името на зелените. Uh, report... А бих искала да благодаря на докладчика за този доклад. Имам само някои коментари. Наистина докладът е изключително интересен. Също така не, не трябва да забравяме факта, че Турция се подготвя за членство в Европейския съюз. Това означава, че ние трябва да имаме по-обвързващи стандарти, що се отнася до правата, до екологичните въпроси. Това би могло да бъде още по-дебело подчертано в доклада. А, също нещо, което споменахте във връзка с Митническия съюз. Турция е член на Митническия съюз, но а, не участва при преговорите за търговски споразумения с други държави. А, според мен а, трябва това да бъде отчетено, когато вие споменавате тези обвързващи механизми и да се каже какво може да се направи в а, тази насока посока, защото в крайна сметка тези търговски споразумения трябва да бъдат спазвани и от Турция в крайна сметка. Освен всичко друго, когато говорим за енергийна политика, ние тук трябва да подчертаем потенциала за възобновяема енергия, енергия от възобновяеми източници, защото наистина в Турция има огромен потенциал в тази връзка. Също така трябва този факт да бъде отчетен, когато говорим за бъдещото членство на Турция в Европейския съюз. Трябва да се отчете и ролята на атомните електроцентрали, които съществуват и работят в региона. Каква е опасността от тях, когато има евентуално земетресение и така нататък. Тоест тук трябва да има също ясни правила, които да бъдат спазвани от Турция. Сега, поне в английската а, версия на доклада, тук просто не видях позоваване на а, турските бизнес дами, защото а, тук имаме и много примери за успехи. И а, това също трябва да бъде включено в. А, а, когато говорим за обвързващи правила и трябва наистина да работим в тази насока. Но общо казано подкрепям този доклад. Много благодаря на ораторката, казва господин председателя. Уважаеми колеги, господин председател, значението на Турция като економически партньор на Европейския съюз вече беше обсъдено и то точно във време, в което имаме економическа криза. Точно в такова време Турция е важен търговски партньор за Европейския съюз. На това място искам да се концентрирам върху една точка, която вероятно не е била толкова актуална в миналото, но в момента тя се обсъжда във връзка с резултатите, във връзка с търговското споразумение с Корея. Сега изведнъж, когато искаме да сключим търговско споразумение с Южна Корея, това ще има въздействие върху други дългогодишни партньори, които не са участвали в това търговско споразумение. И тук възниква въпроса дали продукти, които се въвеждат, които се внасят в Европейския съюз, могат да се изнасят за Южна Корея. Тоест, тук възниква въпросът дали страните, които са в митнически съюз с нас, могат да бъдат обвързани с едно такова международно споразумение. Мисля, че целта трябва да бъде да получим добре обосновано становище от комисията, как да решаваме подобни въпроси в бъдеще по начин, който удовлетворява и двете страни. Благодаря. Джо Хигинс от Обединената левица. Благодаря, господин председателю. Аз много внимателно прочетох доклада на господин Казак и той е пропит от неолиберализъм и десни економически подходи. Предложеното решение предлага свободна търговия, свободна за всички, която не държи сметка за останалите аспекти. Говори се за отваряне на обществените поръчки, четете за големите европейски корпорации. Не зная дали знаете какви са резултатите от този тип своеобразна приватизация и ресурсите в Турция, които трябва да бъдат насочени към обществените услуги значителен процент от тях, ако бъде изпълнена а, тази препоръка, ще а, бъдат освоени от големите а, многонационални корпорации. Господин Казак призовава за структурни и институционни реформи за създаване на благоприятна инвестиционна среда хиляди бивши работници на тютюневата и алкохолна компания Текел има какво да кажат за това искане, защото те станаха жертва на този тип структурни реформи, както се наричат. След приватизацията хиляди от тях загубиха работните си места. В точка 19 от резолюцията Бих искал господин Казак да даде известни пояснения. Защо Турция диверсифицира търговията си и с други партньори? Като че ли изразява своето неодобрение господин докладчика, че не се реализира търговията изцяло с Европейския съюз. Много съм заинтригуван от неговия призов, призив да не се намесваме по политически причини в митническия съюз, защото това вреди на целите ни. Какво значи това? Нали говорим все пак и за човешки, и за социални права в Турция? А тук ни се предлага, хайде да си затворим очите, за да продължим да си реализираме печалби. Добре, прекъсвам до тук, защото няма време, разбирам. Благодаря. Заповядайте. Um, много благодаря. Тук в номер 4 се казва, че в Турция има младо и динамично население. Това е много меко казано, защото в населението наистина нараства. През 2020 година ще има 100,7 милиона. През 2050 130 милиона. Наистина този доклад е много впечатляващ. Но това, което показва той е следното. Турция е член на Митническия съюз. Търговията на Турция с Европейския съюз процъфтява. Даже прекалено много процъфтява, ако погледнем от друга гледна точка. В друга гледна точка обаче няма спор за това социално дислоциране, за което говорим, когато става дума за Турция и Европейския съюз. Наистина, от британска гледна точка, от гледна точка на, консер... на консерваторите, на либерали... либерал-демократите, на лейбористите, те всички искат Турция да стане член на Европейския съюз, без да взимат предвид този дисбаланс, който ще се получи като последствие от тези миграционни потоци от населението, да речем. Така, и така, какво показва този доклад? Да, свободно движение на стоки, на услуги, на търговия. Но тук не се споменава свободното движение на хора, което ще последва неизменно от приемането на Турция в Европейския съюз. Да, това е моето, моето мнение. Да, господин Анзалане, имате две минути, моля. Who is speaking on behalf of Commission? Thank you. Thank you, Chairman. Благодаря, благодаря господин председателю. Ето аз вземам думата. Няколко предварителни бележки по този доклад. Първо, искам да кажа, че приветстваме доклада и благодарим на докладчика за представянето му. Дано сега ме чувате. А, повтарям още веднъж. Приветстваме доклада а, и поздравяваме докладчика за неговото съставяне. Според нас добре балансиран е този доклад, който обхваща редица интересни въпроси, които проистичат или от неизпълнение – или от неправилно и непълно е, прилагане на е, е, правилата на митническия съюз. Това създава търговски пречки. Има и въпроси, които изискват актуализация или реформа, за да бъде по-съвременна оперативната рамка. Ние сме готови да представим а, е, своите важни предложения на комисията и на докладчика, ако прецените, че това е необходимо. В заключение искам да кажа, че с нетърпение очакваме окончателния вариант на доклада и също така а, е, ще ни бъде много интересно да видим какви последващи действия ще има от турска страна. Защото редица от е, точките в доклада представляват много голям интерес за турската страна. Благодаря, господин председателю. Благодаря. Заключителни бележки от Метин Казак. Дали ще има? Да, господин председател, съвсем накратко бих искал да благодаря на всички колеги, които взеха отношение по този първи вариант на доклада за търговски и економически отношения с Турция. бяха направени ценни е, забележки и така бяха изказани намерения за внасяне на поправки, за да аз съм убеден да стане докладът още по-полезен и изчерпателен и да засегне основните а, въпроси, които касаят тези взаимоотношения. По отношение на бележките на нашата колежка от ИПП, бих искал да отбележа, че наистина проблемът с защита на интелектуалната собственост в Турция е един от много съществените. Той на няколко места е упоменат и в доклада той представлява и основна пречка към увеличаването на преките чуждестранни инвестиции на, на страните от Европейския съюз в Турция. Благодаря за бележките, свързани с необходимостта от усъвършенстване на процедурите за вземане на решения в рамките на Митническия съюз. Колегата Тойрер повдигна въпроса за това, че при продължаващото увеличаване на споразуменията за свободна търговия с трети страни и поради това, че Турция, бидейки член на Митническия съюз, но не членуваща в Европейския съюз, се намира в известно трудно положение по отношение на прилагането на тези споразумения. Това, е, това я поставя в доста дебалансирано положение по отношение на останалите страни, членки на Европейския съюз. Наистина е важно да се отбележи, тук съм съгласен с госпожа Келер, че е, възобновяемите източници са един съществен елемент и следва да се насърчи Турция да работи в е, тази връзка в синхрон с усилията и на Европейския съюз за диверсификация на източниците на енергия. Що се отнася до е, резервите и опасенията на колегите Хигинс и на господин Дартфорд, бих искал да отбележа, че наистина това, че Турция е една бурно и динамично развиваща се економика, също до голяма степен се дължи и на това, че наистина тя има доста а, висок процент младо и енергично така население, което аз мисля, че би могъл да бъде само в, в полза за усилията на всички страни от Европа за излизане от, от кризата. А, но така или иначе, а, мисля, че своб, свободната търговия включва свободен обмен на стоки, но и също свободно движение на хора, което само би благоприятствало увеличаването на и задълбочаването на, на търговските и економическите отношения между Европейския съюз и Турция. Благодаря на всички. Очаквам с интерес предложенията за изменения и съм готов да я обсъдя заедно с докладчиците в сянка и с всички останали колеги, които биха искали да допринесат за доклада. Thank you. <clears throat> Благодаря. Само малък коментар във връзка с измененията. Срокът е до 5 часа след обяд. До, след, след, на следващия месец. Сега имаме още две точки да обсъдим, преди да преминем към срещата на координаторите, която е назначена за 12 часа, казва господин председателят. Наистина трябва много стриктно да спазваме времето и така К.14 точка 14, прилагане на определени насоки в областта на официално подкрепятните експортни кредити. Както знаете, Европейския съюз участва в изготвянето на насоките за експортните кредити. Това е включено в рамката на ОИСР и също така в работата и законодателството на Европейския съюз по силата на решение на съвета. Настоящото предложение е предадено на комисията, на парламента и се следва законодателната процедура. Нашия докладчик тук е Яник Жадо от групата на Зелените, така че давам думата на Яник Жадо, който да представи своето мнение по тази тема. Благодаря. Благодаря, господин председател. След е, социалната и екологична отговорност и търговските отношения с Турция, сега може би е по-добре да преминем към някоя по-проста тема. Тук е, имам предвид е, предложенията на комисията по регламента на съвета във връзка с насоки в областта на официално подкрепените експортни кредити, както беше казано господин председател. Това досие изглежда по-просто, защото съдържа само 4 съображения и 3 члена. И е, тази тема всъщност е свързана обаче с доста комплексни въпроси, които е, пораждат необходимост от дискусия. И тази дискусия трябва да се проведе в нашата комисия. Лисабонският договор – води до там, че парламентът е, вече е, участва като законодател, като съзаконодател по-точно и ние трябва да осъзнаем нашата отговорност. В заключение мога да посоча, че е, това е, не трябва да се превръща в неутрална позиция. Тук става много ясно дума за нашите правомощия, защото това досие е свързано е, много тясно с споразумението с СТО а там се посочва, че в тази сфера е възможно публично подпомагане, доколкото държавите членки се придържат към насоките на ОИСР. Извинете, не на ВТО, поправи се ораторът. И в юридическо отношение трябва да се създаде уредба за агенциите за експортно кредитиране и респективно да се подпомагат тези агенции те е, използват публични средства и в крайна сметка по тази тема също ще се представи работен документ, защото е важно да се знае в каква рамка работим. В момента ние сме в кредитна криза, която води до там, че кредитните агенции, по-точно агенциите за експортно кредитиране, получават важна роля в европейски контекст, но също и в рамките на световната търговия. Има една сфера, в която не става дума точно за тази тема. Е, това е сферата на краткосрочните кредити с срок на падеж до две години и тези агенции са особено активни. Тук Европейската комисия прие една обща рамка за е, облегчаване на достъпа до финансиране. Става дума за 2 милиарда евро и в крайна сметка като цяло е, за големи суми агенциите е, за експортно кредитиране работят в доста голям мащаб и в крайна сметка дейността им се отразява върху държавните разходи, тъй като ако даден длъжник не е, възстанови дълга си, той се поема от държавата. В настоящата криза има доста не а, възстановени кредити и тук трябва да си зададем въпроса какви средства за компенсация следва да се предвидят. От тук вече проистичат и някои конкретни въпроси. Първо, комисията трябва да бъде много добре подготвена, защото ще задам конкретни въпроси. В настоящата криза, естествено, трябва да се погрижим на европейско равнище да се продължи дейността по разумен начин, трябва да има солидно финансиране и трябва да се внимава кредитите наистина да бъдат върнати. Ако се вгледаме по-точно, ще установим, че е много трудно да получим достъп до информация във връзка с финансираните в момента проекти на европейските агенции за експортно кредитиране. Така че първият ми въпрос към комисията е следният. Смятате ли, че изискванията за публикуване на финансова информация от 2005 година е са достатъчни, за да се извърши е, проверка е, върху е, достатъчната степен на солидност на финансовите транзакции на тези агенции. Смятате ли, че в условията на финансова криза и предвид многото невъзстановени плащания, няма да се наложи изискването да се направят по-строги изискванията за публикуване на такива данни. В доклада, както се установява, Европейският парламент изисква от комисията всяка година да представя доклад за дейностите на европейските агенции за експортно кредитиране защото ние имаме европейска правна рамка, в която се извършва дейността на тези агенции, така че както комисията, така и парламента трябва да разполагат с повече информация за това. Второ, втори въпрос. Предвид настоящата финансова криза, възниква и въпросът за лоялната или нелоялна конкуренция във връзка с тези агенции за експортно кредитиране. Установяваме, че има значителна конкуренция между националните агенции за експортно кредитиране и до толкова можем да си зададем въпроса доколко Сигурни са поръчителствата, които се сключват в тази рамка. Възниква ли въпроса за бонусите, които трябва да се изплащат във връзка с поръчителствата, които всъщност поемат тези агенции за експортно кредитиране? И възниква също въпросът за конкретната дейност на тези агенции. Очевидно, тук се поемат рискове, които пазарът не иска да поеме или е, иска да поеме при много високи премии. И тук вече е, става много трудно да се проследи каква е оценката на риска, извършвана от агенциите за експортно кредитиране. Това е важна точка, по която бих желал да чуя мнението на представителя на комисията. Известно ли е на комисията доколко се отклоняват оценките на риска, е, извършвани от различните агенции за експортно кредитиране, как е, се отчитат екологичните, е, социалните рискове, трябва ли да има по-строги изисквания при извършване на оценката на риска, за да може и в рамките на Европейския съюз да се постигне конкуренция в посока надолу при оценката на риска. И е, сега, третата точка, с която приключвам, очевидно е много важно е, да подкрепяме нашите износители на световния пазар, обаче трябва да се види и връзката е, с нашите изисквания за устойчиво развитие – и е, доколко те спазват и социалните изисквания. Всичко това трябва да бъде отразено в настоящото досие. Ясно е, че експортните кредити се предоставят за определени проекти, например в минното дело. Е, тези проекти са доста чувствителни. Е, знаете, че ако днес някой трябва да финансира платформа за добив на нефт трябва да е, отчита много е, точно екологичните рискове, а тук е, има вече и проекти с политически характер. Тук, освен този аспект, се поставя и въпроса за оценка на въздействието и за определени развиващи се страни. Възниква въпросът който е свързан с това, че една трета от техния дълг е свързан именно с тези а, е, гаранции за експортно кредитиране. Трябва да посоча още, че е, ОИСР е, не предвижда задължителни разпоредби, обаче тук се поставя не само въпроса за легитимността след Лисабонския договор, а и въпроса за нашата отговорност – която ние трябва да упражняваме по отношение на агенциите за експортно кредитиране и обществеността. Ако да речем една банка а, получи поръчителство от такава агенция, възниква въпроса доколко това може да бъде покрито или гарантирано с а, собствен капитал, собствени средства на банката. при изпълнението на тези разпоредби е, в, на ОИСР и транспонирането им в е, европейското законодателство могат да се прилагат различни инструменти и това е въпрос на отговорност. Ние трябва да приемем това досие, да работим грижливо по него. Ще последва и работен документ, който ще съдържа предложения за укрепване на европейското измерение. Благодаря. Докато преди да дам думата на представителя на комисията да отговори на въпросите, поставени от докладчика, Други депутати, които желаят да се изкажат, могат да направят това. Заседанието на координаторите трябваше да започне в 11.30, обаче трябва да разгледаме тези теми и за това ви моля да се придържате много стритно към времето. Господин Каспари. Аз искам да бъда съвсем кратък. Искам да благодаря първо на докладчика и е, ние е, със сигурност ще се занимаем с темата и ще внесем изменения. Всички неща, които спомена е, докладчика и е, които са много желателни, не трябва да забравяме, че те могат да имат обратен ефект, ако поставим много високи изисквания. Аз мисля, че много страни не поставят изобщо никакви изисквания към експортното кредитиране. Говореше се тук и за Китай, и за други страни. Ако поставяме много високи изисквания, естествено опасността е много голяма нашите е, фирми въобще да не е, могат да изпълнят е, тези стандарти и е, ще имаме конкуренти от страни, в които изобщо няма няма стандарти. В нашите страни ще има много високи стандарти. Аз ще бъда благодарен, ако докладчика вземе предвид и този аспект, как именно много високите изисквания биха могли да имат обратен ефект. Тъй като никой друг не иска да вземе думата, се обръщам към комисията. Многобройни са въпросите. Знае, че е така, но не повече от 3 минути. Господин Редуни, заповядайте. Um, Преди всичко искам да подчертая, че В много голяма степен споделяме и анализа на докладчика за предизвикателствата в тази област. Докладът далеч не е само технически. Един конкретен въпрос, на който трябва да наблегнем, е наличието на известно европейско измерение, без обаче да има Европейска агенция за експортно кредитиране. Имаме 23 национални агенции и всяка държава членка съвършено самостоятелно взема решение дали желае да кредитира експорта или не. Главно координираща е ролята на равнището на Европейския съюз, както трябва да се отбележи ролята по отношение на съгласуването и гарантирането на прозрачност. Въпросът за прозрачността вече се разглежда на а, различни форуми. Бихме искали да поддържаме диалог с парламента по темата и всичко, което а, се представи, ще бъде разгледано много внимателно от нас. По много важния въпрос за конкуренцията, трябва да кажем, че са е, поставени вече доста дисциплиниращи цели е, за всички участници. Световната търговска организация – също посочва, че това може в по-широк план да се разглежда като референтна а, мярка а, и а, за отношенията ни с други страни, като например с Китай. Що се отнася до различните рискове, трябва да подчертая, че Предложената от докладчика класификация е много уместна. Търговския и застрахователния риск е разгледан в техническата част. Тоест, това отделяме от политическия риск, риска за частните купувачи. По отношение на социалните и екологичните е, измерения, трябва да подчертаем, че ОИСР разполага с разнообразен инструментариум. Има експортни кредити по е, специален ред, е, отпускани във връзка с изисквания за околната среда, социалното измерение, правата на човека, устойчивото кредитиране и борбата с корупцията. Е, всички тези инструменти на ОИСР са факт, но е, сме готови да чуем всякакви предложения, как те да се използват по-пълноценно, по-ефикасно и в съответствие с стандартите, към които искаме да се придържаме. Позволете ми да добавя и още една бележка. Съзнателно задържаме а, това предложение, въпреки че то е доста старо. Предишния път беше взето решение на а, съвета още през 2002 година а, за възприемане в законодателството на правилата на ОИСР. Има предложение от 2006, което ни стои на вниманието. Аз не мога да ви кажа защо толкова време се бави в съвета но така или иначе много бихме искали то да бъде прието и преобразувано в европейско право, колкото е възможно по-скоро. Както съвършено правилно подчерта докладчика, тук има някои аспекти във връзка с Световната търговска организация, които внимателно трябва да бъдат пренесени в европейското право. Следващата ми от формална гледна точка бележка е, че европейските механизми са доста по-сложни от инструментариума на ОИСР. За това в миналото непрекъснато изоставахме след събитията и решенията вземани в ОИСР. Бихме искали поради а, това Е, благодарение на усилията на докладчика и на всички заинтересовани да се ускори тази процедура. Благодаря. Изоставаме и ние. Е, Яник Жадо, заключителни бележки, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията и на господин Каспари наистина дебатите те първа предстоят. Аз ще предоставя работния документ на време, така че всички да имат възможността да участват в тези обсъждания. Наистина, като че ли споделяме едни и същи тревоги, това, което каза Кас... господин Каспари, а именно да гарантираме а, справедлива конкуренция с Китай, да речем. Какво да кажем на Китай обаче? Наистина това е проблемът. Трябва да имаме по-добро разбиране на европейско ниво, за да постигнем едно по- координирано проникване и разбиране на това как нещата работят и как да се подкрепят европейските компании ако искаме да противодействаме на нелоялната конкуренция с Китай. Наистина трябва да разберем по-добре какво се случва в Европа. Това ще подсили нашата позиция и ще ни помогне да работим заедно със своите партньори. Благодаря, господин Жадо. Ще обсъждаме това на следващото заседание 13 и 14 юли. Сега преди да започнем заседанието на координаторите, трябва да засегнем една важна тема двустранната защитна клауза на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Корея. Вече имахме е, два пъти размяна на мнения по този въпрос. Той не е нов. Затова давам направо думата на нашия докладче, господин Пабло Залба. Уважаеми колеги, днес е, обсъждаме един проект за общо предложение на парламента и съвета за прилагане на защитната клауза на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Южна Корея – за да може да влезе в сила този акт, защитната клауза трябва да бъде транспонирана в европейското законодателство. Тук не става дума за процедурен въпрос по прилагане на клаузата, че е, трябва да бъдат ясно регламентирани правата на страните. Е, законодателните компетенции по тази точка са свързани с различни аспекти на тази защитна клауза. Тук трябва да бъдат обсъдени решаващите елементи, които вече са заложени в споразумението. Естествено, не може да има мерки, които да е, нарушава духа на това споразумението. Ще дам някои примери за това. Ние не можем да променим какъв е, вид и тип защитни е, мерки са необходими, също така времето на тяхното предложение и срока на защитната клауза. Ние трябва да се опитаме да изработим клауза, която да бъде практически приложима и която да бъде инструмент, който да може да се прилага за избягване на тежко е, неравностойно положение е, по отношение на индустрията и създаване на нови правила на играта. Затова смятам, че трябва да бъдат направени нови предложения. Сега, за различните срокове, тук е, имаме процес на проучване, Имаме максимално 200 дни. Е, в съответствие с времето за прилагане на привременните мерки и е, също така е, сроковете свързани с индустрията. Това е достатъчно за провеждане на проучване, защото става дума само за проучване на ситуацията предвид една единствена страна. Освен това имаме различни изменения, те са 20 или 21, свързани с началото на това проучване. След това защитна клауза на регионално равнище, изменение 7. Тук искаме да се въведе възможността е, защитни мерки да могат да се изпълняват и на регионално равнище. Това винаги е подчинено на принципа, че не трябва да се нарушава вътрешния пазар. Държавите членки обаче се различават доста помежду си и е, съответната индустрия може да бъде засегната по различен начин от влизането в сила на споразумението за свободна търговия с Южна Корея. Необходимо е различните индустрии, които са особено засегнати, които се намират в една или повече държави членки и на регионално равнище да въведат защитни мерки и да могат да се позовават на защитната клауза. Това е въпрос, свързан с размерността на клаузата. Става дума за голям пазар, който ще се отвори за корейския износ и е възможно тази защитна клауза да може да започне да се прилага за кратък период, е, период от 10 години след премахване на митата. Що се отнася е, до Европейския парламент, ние внасяме изменение 9, където предлагаме е, комисията и парламента да започнат процес на проучване с цел въвеждане на привременни мерки и постигане на скорошни резултати. Изменение 27 предвижда въвеждане на онлайн платформа, която ще се обменят всички данни, доколкото те не са поверителни. Имам предвид данните, с които разполага комисията. Тази платформа трябва да бъде актуализирана е, и в нея да се включват най-новите данни от последните проучвания, които ще бъдат извършени. Освен това, трябва да дефинираме по-точно понятието доказателствен материал. Изменения 9 и 15 внасят нова сигурност за съответните индустрии, които са засегнати. Всичко това се основава на факторите, които са установени по отношение на прилагането на споразумението и е, освен това бяха въведени допълнителни фактори за определяне на вредите. Е, друга точка, която трябва да се засегне е мониторинга и е, мерките за сигурност. Ясно посочваме, че комисията трябва да извършва ясен мониторинг, много грижливо организиран и то още от първия ден на влизане в сила на споразумението трябва да се следи какъв е вносът и износът е, въобще обмена между Европейския съюз и Южна Корея, най-вече в засегнатите браншове. След това 17, изменение 17 там а, а, се мисли за въвеждане на подходящ механизъм, за въвеждане на защитни мерки в ситуации, които могат да доведат а, до поставяне на определен бранш в Европейския съюз в по-неблагоприятно положение. А, изменение 28, там посочваме, че комисията ще трябва да мотивира в достатъчна степен своите решения които е, водят до отказ от прилагане на определени мерки или до прилагане на определени мерки. Парламента и съвета в рамките на едномесечен срок могат да се споразумеят комисията да а, е, бъде изслушвана в е, компетентните комисии на парламента или в съвета, като мотивира решението си за въвеждане на защитна клауза или на duty drawbacks. А по отношение на duty drawbacks това е решаващ аспект на споразумението и с радост установяваме, че различни представители на неправителствените организации, а също и на обществото като цяло взеха отношение по този въпрос. Изменения 3 и 29. Тук искаме въвеждане на различни критерии за прилагане на член 14 от протокола за разпоредбите за происход с цел осигуряване на добро действие на тези разпоредби и гарантиране на добър обмен на информация между субектите. И накрая по комитологията този регламент беше представен на съвета и на парламента в един момент, в който точно се обсъждаха инструментите по прилагане на правомощията от член 29 ФЕС. Този процес още не е започнал и този процес на вземане на решения трябва да доведе до е, приемане на определени разпоредби, които ще се прилагат в даден момент, а общата търговска политика попада изключително е, под компетенциите на общността. Защитните клаузи обаче е, са ориентирани към економическото развитие, за това не е възможно държавите членки да атакуват решение на комисията. Уважаеми колеги, аз мисля, че това, което посочих и моите коментари ще бъдат повод за дискусия. Докладът е представен и е на лице вече от няколко седмици. Ще се радва много, ако колегите засегнат различни аспекти. Надявам се, че по отношение на мерките, които трябва да се вземат, ще постигнем консенсус. Става дума за една наистина много важна сфера и аз искам да посоча, че за да постигнем нашата цел, добре функционираща защитна клауза, съм на разположение на вашите въпроси. Благодаря. Нека сега да започнем дискусията. Първите три въпроса от 9 Мартин – не, че е, е кратко времето, а просто изобщо нямаме време, за това ви ограничавам до две минути и половина. Благодаря, говоря от името на докладчика в Сянка, но а, е, поради затруднения в пътуването не можа да пристигне на време. Ще говоря телеграфно, а, е, така не се получава много добре. Първо, Съгласен съм а, с докладчика, че трябва а, обща и а, ползваема предпазна клауза. В този смисъл подкрепяме 2, 3 и 29. Това са номерата на съответните изменения. Преминаването от комитология към консултативна процедура би могло да се приветства. Дискусиите ще бъдат много интересни, но ако все пак се стигне до там, ще трябва да положим усилия. И ето едно несъгласие не поддържаме изменение 7 разумните гаранции, защото това нарушава равнопоставения достъп до вътрешния пазар. И какво ще стане, ако корейски внос пристига в Италия през други европейски страни? Искам да кажа, че тук има чисто практически затруднения, които говорят против регионалните гаранции. Докладчика предлага а, своите а, решения в изменения 1, 3, 8 и 13 а, при вече нарушени изменения и нетарифни ограничения може да се стигне до прилагане на предпазната клауза. Важно е според нас европейското гражданско общество да бъде включено в по-широкото наблюдение на търговските потоци и да разполагаме с своеобразна система за ранно предупреждаване, за да не изоставаме от действителността, да имаме по-ефикасен достъп до реалността, а не с закъснение да откриваме проблемите. Като цяло подкрепяме докладчика и това бяха нашите по-конкретни бележки. Благодаря. Яник Жадо. На първо място искам да благодаря на докладчика за всички положени усилия, за свършената работа. Искам да се извиня и пред него, и пред всички вас, защото ме беше помолил да организирам няколко работни срещи, но аз не успях. И наистина се извинявам за това и ви поздравявам за свършената работа. Имам няколко коментара. На първо място говорим за защитната клауза на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Корея тъй като това е първото търговско споразумение. Наистина, според мен е важно да говорим за това какво означава тази защитна клауза и как можем да я прилагаме и при други търговски спогодби. Сега, що се отнася до предложението за регионална защитна клауза, ние намираме това предложение за доста интересно. Сега един въпрос към вас, господин докладчик. Тъй като това ще увеличи ролята на комисията, но също така и значимостта на тази регионална защитна клауза. Как виждате вие правото на инициатива между парламента, съвета, комисията? За какво става дума тук чисто процедурно? Ако комисията предложи това сама, може би тази регионална защитна клауза би имала едно доста ограничено отдалечено бъдеще. Така че, да, това може да даде повече легитимност в отделните региони, но също така трябва това да бъде част от решението на съвета, за да се възползваме максимално от това предложение. Благодаря. Господин Тайрер, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо искам да благодаря най-сърдечно на докладчика за извършената от него работа и готовността му за сътрудничество. Ние сме провели много работни разговори, а сега точките, които бяха посочени са правилните точки. Ние с а, предпазната клауза свързваме надеждата за това, че резервите, които идват от европейските индустриални среди, е, и най-вече във връзка с правилата Duty Drawback наистина е, намират съответно отражение. Тук обаче възникват и трудни въпроси, свързани с е, измерването и въвеждането в сила на защитни механизми. Този въпрос също бе се засегнат, тъй като ние не можем да изменим споразумението сами, а трябва да отговорим на въпроса в рамките на двустранна процедура. На Европейския парламент остава единствено възможността да се концентрира върху тази защитна клауза. Аз мисля, че докладчикът представи много интересни и много умни подходи и сега вероятно остава дума само за различия в детайлите. В засегнатият въпрос за регионалната перспектива ние оценяваме така, че е, наистина има смисъл точно да се е, помисли дали е, не са достатъчни промените на регионалните пазари само за да се задействат определени защитни мерки, като тук възниква големият въпрос предвид общият европейски вътрешен пазар е, възниква въпрос с е, сигнивеконтността. Е, какви са праговете тук и когато имаме предвид стратегия за печалба на пазара, в нея не трябва да се включва целият пазар, с голяма вероятност в е, фокуса ще попаднат отделни пазари, така че е, регионалният компонент изцяло има смисъл, но при нас е, като че ли мненията все още не са окончателно изкристализирани аз на това място ще отбележа, че много правилни аспекти бяха засегнати и единственото, което можем да направим е да внесем известни допълнения. Okay. Uh, le Président. Dans le prolongement de, ce qui a été dit euh, par les uns et par les autres, d'abord remercier euh, le, le rapporteur pour le travail. Благодаря, господин председателю. Да продължа от там, където спряха другите. Първо искам да благодаря на докладчика за а, чудесната работа. Той прояви а, много добра воля да работи с абсолютно всички. Имам някои въпроси, някои съмнения и някои бележки. Сега първо по предложенията. Според мен, трябваше да си дадем малко повече време. Много напрегнат беше графика и това беше напоследователно, защото изслушването ще бъде след гласуването. Какъв е смисълът от едно изслушване след, като вече е гласуван текстът? Мисля, че и за докладчика би било по-добре да има повече време е, да проучи неяснотите и съмненията, защото е много жалко да нямаме време да работим по измененията и да стигнем до един текст, за който сме допринесли всички. Ето защо личното ми предложение и предложението от името на моята група е, е да си дадем малко повече време. Сега е, несигурността комитологията и по-конкретно изменения 4 и 22 е, са по тази тема. По изменения 4 аз ние не сме съгласни, че мерките във връзка с защитната клауза съответстват на а, регламента за изпълнителните правомощия. И с изменения 22 а, не сме съгласни, там се предвиждат консултации. Ако комисията е, реши да не активира а, предпазни а, мерки и никой не обжалва това а, решение, се прилага тази процедура. Мисля, че трябва да се даде възможност на държавите членки да изразят своята позиция и Европейския парламент трябва да има такава възможност. Ще внеса предложения в тази връзка. Това е по комитологията, за което не съм сигурен. Обеден съм, че ще говорим по-нататък по тези въпроси. И у мен стои един въпрос за регионалните гаранции. В политическите групи беше обсъдено какво представлява понятието регион. Какво означава това? Вижте какво е, става с кризата. Мисля, че дефиницията на понятието регион е противоречива. Благодаря. Äh, Мисля, че много колеги посочиха, че през последните седмици са проведени доста разговори с останалите политически групи и с докладчиците в Сянка и наистина критиката към сроковете е, е неоснователна. Всички изменения, които можем да внесем и за които имаме още една седмица време, изрично не се отнасят до доклада на колегата Залбас, а до предложенията, които е представила комисията. И е, всъщност предложенията на комисията са от няколко седмици представени, така че всички имахме възможност да ги обсъдим и тук е, в комисията също многократно да проведем такава дискусия. Така че времето беше достатъчно да прочетем тези предложения на комисията и сега провеждаме разговор, по-скоро дискусия в комисията по доклада на колегата Салба и аз моля да гласуваме в комисията, както е планирано на 23 юни. Аз мисля, че до гласуването на пленарна сесия изслушването вече ще е преминало и ще можем да включим и новите данни от изслушването изслушването е, това, което за мен е важно, а това, споменаха и много колеги, регионалната защитна клауза, някои колеги я приеха, други я отхвърлиха. Аз искам да се спра само на една точка, която е важна за мен и не е толкова свързана с въпроса как ще защитим отвътре европейската индустрия. Това е важно, то е залегнало в защитната клауза, но ще трябва да се предвиди, може би, и регионална защитна клауза. За това е моята политическа група група и подкрепяме колегата Салба, но не си задаваме въпроса какво ще стане навън, какво ще стане ако се въведат подобни защитни клаузи по отношение на Китай, е, Индия, Съединените щати, те изведнъж могат да кажат, че е, не разглеждаме, извинявайте, за Корея става дума, вметва председателя. Значи ние е, разглеждаме Китай като обединение от различни региони и е, ако да речем е, пазарната активност на региона Шанхай се повиши с 6-7%, това не е важно е, измерено с мащабите на цялата страна и Китай. Просто това не може да бъде в наш интерес да изключваме такива възможности и за това трябва да помолим Полиса и Департмент до гласуването в комисията още веднъж да представи дали правно е възможно. Е, може би правната служба на комисията ще бъде на различно становище от тази на парламента. И е, второ, дали е, още веднъж и Димартмат може да посочи каква ще бъде въздействието на подобни разпоредби, ако други партньори в света ще искат да въведат подобни разпоредби в бъдещи споразумения, мисля за Индия, за Канада или за страни, с които и така и така поддържаме контакти, като Китай и САЩ. Така че аз ще бъда благодарен, ако Policy Department е, разработят едно такова становище. Благодаря. Нека да чуем и комисията, господин Микес. Много благодаря за това, че ми давате думата. На първо място за доклада, който ви беше изпратен. Смятам, че повечето от измененията, които са предложени, се движат в правилната посока. Ние определено сме за създаването на един инструмент, който може да, бъде, може да бъде използван от предприятията и да е прозрачен. Мисля, че в повечето предложения ние наистина оценяваме този факт, този стремеж към прозрачност за това да се дефинират точно правилата, за това, че ще има подобрение и публикуване на резултатите. Така че предложението наистина включва много интересни изменения. Казвайки всичко това, обаче, ние трябва да гарантираме, че всички изменения, които са, пред, са, пред, са предложени, са валидни от правна гледна точка. Говорим тук за споразумението с Корея. Те трябва да са валидни спрямо нашето вътрешно законодателство, а също така трябва да бъдат и ефективни. А, наистина имам много коментари във връзка с тази регионална защитна клауза, Разбира се, ще трябва да видим дали въобще може да се прилага такава клауза. Какво ще се случи, ако някои стоки, да речем, се внасят от нови държави членки, след това се движат в Европейския съюз и какво ще се случи, ако след това бъдат транспортирани до регион, който е под тази защитна клауза. Дали тази регионална защитна клауза ще се прилага в такива случаи. Тоест, от економическа гледна точка, точка дали дадено предприятие бива защитено на регионалния пазар или на целия европейски пазар. Тоест, това са едни въпроси, които ние ще трябва да разрешим. А, също така имаше и някои предложения, свързани с надзора и контрола на вноса предложения за надзор. Ние определено гледаме положително на тези предложения, но също така трябва да се погрижим за това да го ограничим до някои чувствителни, деликатни отрасли. Наистина ще е много скъпо и трудоемко да следим всички търговски потоци от Корея и към Корея. Както казах, наистина се нуждаем от ефективни а, мерки, както и от ефективно проучване. Може би, колкото по-кратко е проучването, толкова по-неефективно ще е то. А, провеждането на едно проучване е изключително времеемко. То трябва да дава възможността на представителите на промишлеността, на индустрията да а, предават своите а, коментари, а също така и да представя какви са причините за провеждането на това проучване или изследване. И един последен коментар, който е свързан с прозрачността. Както вече казах, тя е изключително важна. Чух предложение за създаване на интернет платформа, така че всички документи да могат да бъдат качени там. Тази идея е изключително добра, но ние в същото време трябва да гарантираме технологичната постижимост на тази цел на този етап. Може би можем да направим такава платформа на по-късна фаза, когато това ще бъде технологично постижимо. Това са вече моите последни думи. Процеса на взимане на решение и комитологията. Това са трудни въпроси Всички ние ще трябва да проведем задълбочени дискусии в тази връзка. Благодаря, казва господин председател. Давам думата пак на докладчика. Очевидно най-спорните въпроси са комитологията и регионалната защитна клауза. Е, е, благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Първо искам да благодаря на колегите и на представителя на комисията за направените изказвания и предложения. Можете да бъдете сигурни, че ще ги вземем предвид. Колега Дейвид Мартин, благодаря за вашите коментари. Аз също се присъединявам към вашата позиция по отношение на комитологията. Изменение 7, регионалния въпрос. Това е нещо, което се иска решително от представителите на индустрията. Те знаят много добре, че там съществуват определени граници. И ако няма изгледи за успех, те няма да искат всичко това. Доколкото знам, има няма всъщност никакви юридически пречки срещу този подход. Има някои прецеденти в Южна Африка и районите всъщност крайно отдалечените територии. Господин Жадо, благодаря ви и на вас за вашите коментари. Знаем как изглежда външната търговия. Тя се осъществява с различни страни, затова може би има различен облик. Това е важен въпрос. Ясно е, че нашите тарифи и нашите действия се отнасят за всички наши партньори. И а, е, тук вече възниква въпроса за а, е, срока на действие, говори се за 10 години и а, е, за ограничен срок, като а, регион ние разглеждаме държави или групи от а, държави членки, т.е. не става дума за региони, които са по-малки по територия а, от една държава членка. Тоест, минимум една държава членка е необходима да се приеме наличие на регион. Колегата Тайлер, на него искам да благодаря за направените предложения. По отношение на различията във връзка с сроковете, аз не смятам, че това е разумно. Ние наистина се опитахме да продължим сроковете за измененията. Още от първия ден говорихме за това с всички, за да можем в крайна сметка да получим текст, който е е приемлив за всички и смятам, че с малко допълнителни усилия ще можем да се справим своевременно. На първо място поставяме обаче качеството, а не спазването на срока. Във всички случаи трябва да имаме на лице един хубав доклад, който да бъде прият от всички политически групи. Колега Каспари. Благодаря и на вас за съдействието по отношение на сроковете и въпроса за регионите. Там ние очакваме правните становища. До момента обаче няма правно становище, което да а, предвижда пречка или пък а, някакви а, опасности от създаване на прецедент. Благодаря. Крайният срок за представяне на изменения е